участваха в този дебат. Благодаря за работата също. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Стърди, казва председателят. С това приключваме дебата по тази точка на дневния ред. Гласуването ще се проведе утре. Преди да преминем към времето за въпроси, социалистите и демократите обявиха, че госпожа Хед ще стане пълноправен член на делегацията за Европейското економическо пространство. И има още един нов член на делегацията за Палестина. А сега преминаваме към въпросите за комисията. Извинявам се, е, много е, закъсняваме. Е, за първи път ръководя въпросите към комисията, тъй като се сменихме с госпожа Уолис. И така. Първият въпрос е, от господин Посъл. Извинете въпроси към съвета. Госпожа Георги, е, имате, ли, е, имате думата по първи въпрос? Благодаря, господин председател. Ще говори на унгарски, ако нямате нищо против. Позицията на съвета по отношение на върховенството на закона в Сърбия е включена в заключението на съвета от декември 2010 година. В своите заключения съветът приветства напредъка на Сърбия по отношение на плана за реформи и приветства новите добри резултати е, в рамките на междинното споразумение с Европейския съюз. Също така се подчертава, че Сърбия продължава да работи по споразумението за стабилизиране и асоцииране. Също времено трябва да се реформира администрацията, съдебната система, да се подобри правилата държава, да се има борба срещу корупцията и организираната престъпност и да има по-добра среда за бизнес. Съветът не е обсъждал конкретно въпроса за върховенството на закона във връзка с повдигнатият конкретен въпрос от уважаемия депутат. Господин Посъл, за допълнителен въпрос? Да. Казва господин Посъл, тъй като аз подадох този въпрос. Тук става дума за група сърби в, от, с албанско гражданство, които получават максимални присъди поради престъпления, извършени в Косово. Можете ли е, да разгледате конкретния въпрос, който съм задал въпроса си? Благодаря, госпожа Гьори. Уважаеми господин депутат, Давате си сметка, че във връзка с разширяването и споразуменията за асоцииране, съвет трябва да има предвид факта, че през 1993 година в Копенхаген съветът е определил критериите за присъединяване, включително и зачитане на правата на човека и на правата на малцинствата. Това са нашите обективни критерии – които ние разглеждаме по време на преговорите. Разбира се, ще имам предвид вашия въпрос и унгарското председателство ще признае проблема И както във всички процедури по споразумението за е, стабилизиране и асоцииране, ще обърнем специално внимание тук. Председателят, благодаря. Преминаваме към втори въпрос, зададен от господин Хигинс. Господин Каспари. Herr Präsident, ich hätte auch noch eine Nachfrage äh, an den Rat im Hinblick auf die... Имам Бих искал да се върна към въпроса на господин Колегата попита дали съветът може да обмисли контакти с правителството в конкретния случай. Отново към съвета искам да задам въпрос. Ще можете ли да влезете в контакт с съответните органи? Преди да отговори госпожа Гери, искам да кажа, че това не е процедура по синя карта. Трябва да поискате предварително правото да зададете допълнителен въпрос. Госпожа Гери. Благодаря ви, господин председател. Както вече казах, ние ще отчетем по-широкия контекст и духа, в който съветът разглежда подобни случаи. Водят се преговори. Сърбия. назначи нови преговарящи, отговори на въпросника на комисията. На 31 януари получихме отговорите. Разбира се, в преговорния процес трябва да бъдат обсъдени всички важни въпроси. Това въжи за комисията и за съвета. Въпрос номер две от господин Хигинс за малките средни предприятия и унгарското председателство. Госпожа Гели. Благодаря ви, господин председател. Малките и средни предприятия имат жизненно важна роля за европейската економика, за да се подобри нормативната уредба. Ние работим много сърно. През следващите месеци председателството ще обърне особено внимание на стратегията Европа 2020 година и флагманските инициативи за иновации и индустриална политика и пълноценното развитие на вътрешния пазар. Трябва да отчетем, че само 8% от МСП в Европа се занимават с трансгранична дейност. Докладът на господин Марио Монти също така посочва, че при развитието на единия пазар трябва да премахнем всички пречки пред създаването му. Това може да бъде постигнато само ако всички директиви, най-вече директивата за услугите, са, се изпълняват своевременно и правилно трябва да се предлагат решения, които да се ползват за потребителите. Това въжи и за трансграничните дейности. Предприятията, които извършват трансгранични дейности, трябва да се ползват с данъчни облегчения и трябва да се възползват от европейския патентен режим, който е от полза за малките и средни предприятия. В среда Европейският парламент взе много важно решение за патентния режим. Също така трябва да насърчаваме малките и средни предприятия да участват в иновационни дейности. Освен това, председателството ще се съсредоточи върху средносрочния преглед на акта за малките предприятия. Този преглед ще, ще завърши с приемат на една магна карта, която ще утвърди правата на малките и средни предприятия. Председателството приема един цялостно съхватен подход в политиката си към малките и средни предприятия и в този процес ние искаме да премахнем всички информационни и други пречки, които възпрепятстват малките и средни предприятия да станат основата на екологосъобразната економика. Също така имаме за цел да въведем по-интелигентна, по-добра регулация, така че да се намали бюрокрацията, особено, що се отнася до малките и средни предприятия. Изключително е важно да се подобри капацитетът на тези предприятия за иновации и да се възприеме нов подход към иновациите, съсредоточен върху нетехнологичните иновации. Бих искала да ви напомня, че Европейският съвет – взе много важни решения на 4 феврари точно за иновациите. Ключов въпрос за малките и средни предприятия е достъп до финансиране. Ние сме убедени, че иновативните финансови инструменти и гаранциите и по-добри условия за кредит трябва да бъдат предоставени на малките средни предприятия, за да имате по-добър достъп до финансиране. И накрая искам да кажа, че председателството ще внесе предложение в съвета за многогодишни програми за научно-развойна дейност с голям бюджет. Също така предвижда се средносрочен преглед на тези програми, който включва важни инструменти, какъв какъвто е механизмът за споделяне на риска. Благодаря ви. Да, господин Хигинс. Първо, господин Хигинс. Много ви благодаря. Господин председател, бих искал да поздравя унгарското председателство. Приветствам това, което чух от вас, госпожо министър. Един от най-големите проблеми за малките и средни предприятия е бюрокрацията. Малките предприятия са много уязвими и през 2004 година председателят Барозо каза, че ще направи нещо важно, за да се преодолее този проблем, обаче това не се е случило до сега. Разбраха, че вие искате също да премахнете бюрокрацията. И аз съм много доволен да го чуя. Смятам, че това е много важно за малките и средни предприятия. Смятам, че е много важно да се справим с този проблем, тъй като това е голямо затруднение за малките и средни предприятия. Господин Вачитис. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiama ministrė. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо министър, през 2008 година съветът одобри 15 милиарда евро, като пакет предоставен от инвестиционната, Европейската инвестиционна банка за подпомагане на малките и средни предприятия. Отчетът казва, че тези средства не са били освоени, а когато са били освоени, са били освоени предимно от големите предприятия – докато малките и средни предприятия не са успели да своят тези средства. Как смята да действа унгарското председателство, за да могат малките и средни предприятия по-добре да усвояват средствата? Имаше още една заявка за допълнителен въпрос от госпожа Синклер. Благодаря, господин председател. Надявам се, че колегите ще съгласят, че декларацията е много разочароваща и Колегата Малкълм Харбър също така постави въпрос. Той ми изпрати един мейл днес, който е каза, че само 134 от 84-756 депутати са подписали тази декларация. Държавите членки трябва да се грижат сами за своите малки и средни предприятия. Не е възможно Европа да го направи това. Госпожо Гели. Благодаря, господин председател. Answer, uh, Имаше въпрос за нормативната уредба и условия. Аз смятам, че това е нещо изключително важно за съществуването и дейността на малките и средни предприятия. Възоснова на принципа първо мисли за малките – ние подготвяме законите и законовите разпоредби. Много е важно всички ние, не само на европейско ниво, но и на национално, и на регионално, и общинско ниво. Това трябва да бъде водещ принцип. Комисията насърчава държавите членки да предоставят повече помощ на малките и средни предприятия, особено в такива сфери като обучение – Споразумението между държавите членки за прилагане на намалена ставка на ДДС за услуги, които се предоставят на местно ниво, особено такива услуги, които изискват влагане на много човешки труд, такива като, например, хазовските услуги, е насочен точно към това. Предложени са от комисията важни законодателни инициативи, Например, ще бъде променена директивата за ДДС, за да се въведе електронното фактуриране. Това ще спести милиони с малките и средни предприятия в средносрочен аспект. Комисията да предложи държавите членки да опрости изискванията за счетоводна отчетност и счетоводна дейност за микропредприятията има възможност да се намали тежестта в размер до 6 милиона евро. Комисията насърчава държавите членки да постигнат съгласие, така че ние в съвета, разбира се, трябва да се движим в тази насока. Също така комисията внимателно анализира потенциалните тежести, проистичащи от новото законодателство – за малките и средни предприятия. Така че има много добри предложения и на съвет по конкурентоспособност ние просто вървим в тази посока и се стремим да решим колко се може повече въпрос, колко се може по-бързо. Що се отнася до втори въпрос, по-добрия достъп до финансиране, аз говорих за това кратко в водното ми слово. Липсата на достъп до необходимите кредити – означаваше необходимост от 1 милиард евро през 2008 година за малките и средни предприятия. Целта е да се предоставят повече средства в бъдеще. Много добре си спомням, че когато аз бях депутат в Европейския парламент, аз бях отговорник за становище за Европейската инвестиционна банка и аз стигнах до заключението, че Европейската инвестиционна банка много бързо реагира на промяна в обстоятелствата и много бързо реорганизира своите приоритети. Разбира се, съгласна съм, че понякога парите не стигат до унези, които трябва да ги получат и ние трябва по-добре да организираме този процес и трябва да обръщаме внимание на партньорите на Европейската инвестиционна банка в държавите членки, защото в повечето случаи те са партньори на Европейската инвестиционна банка и не винаги трябва да обвиняваме Европейската инвестиционна банка. Съгласна съм с, са задаля втори въпрос, че не сте е много важно заемите от ЕИБ и общностните средства да стига до малките и средни предприятия, за които са предназначени. съветът не може да има становища okay. по някои от зададените въпроси, затова няма да мога да отговоря. Да, благодаря ви. Сега преминаваме към трети въпрос от господин Папа Никола. Инициативи по управление на водните ресурси. И искам да ви кажа, че ще работим до 8.45, тъй като Имаше забавен от предишния дебат. Моля за извинение на всички засегнати. В отговора, в отговор на въпроса на господин Папа Николао за водните ресурси, нека ви кажа, че този въпрос е от е, много важен за председателството. Три страни Испания, Белгия и Унгария е, започнаха Започна се разработване на програма още преди три години и всяко от трите председателства допренесе своето за интегрираната политика в управлението на водите. Ние продължаваме работата на Испания и Белгия и ще се надяваме да допринесем за успеха на тази политика. През юни 2011 предвиждаме да се приемат заключения на съвета по политиката за водите, където ще се засягат три основни момента. Първо, екстремни явления, свързани с водите, наводнения, недостатъчни валежи и така нататък. Второ, бъдещата роля на екологични услуги, свързани с водите, това е тема, която не обръщаме достатъчно внимание. Приемаме, че водата съществува и не мислиме и за екологичните аспекти и съответните услуги, които са свързани с водата. И трето, засилено сътрудничество както на международно ниво, така и между страните членки за управление на водите. Заключенията на съвета се надяваме, че ще допринесат и към съобщението на комисията, която, което се предвижда да излезе пред 2011 година за европейската политика за водата където ще се говори за устойчиво управление на водите и ще се сложи акценти на дейности за питейната вода. И накрая унгарското председателство организира ред конференции и други мероприятия, свързани с водата, свързани с сладководните води в Европа ще има и неформална среща на министрите на околната среда около 25 март. За унгарското председателство е много важно да се развива и Дунавската стратегия и да имаме и стратегия за запазване на питейната вода. Благодаря. Има Допълнителни въпроси от господин Папа Николао, госпожа Тикао и още един въпрос. Господин Папа Николао, моля. Благодаря. Госпожо министър, за вашия отговор. Искам да добавя следното. През 2007 година в съобщение Европейската комисия се занима с въпроса с а, сушите в Европа. Говореше се за създаване на допълнителна инфраструктура за справяне с проблема. Примерно, островите в Егейско море, там има особени проблеми с питейната вода, а също и с засоляването на изворите на питейна вода. Ще се работи ли по тези въпрос? Възможно е ли е да се предостави директна финансова помощ? Госпожо министър. Госпожа Тикао. Като имате предвид, че Унгария и Румъния са координатори на дейността за Дунавския басейн, за възстановяване на качеството на водата там, искам да попитам кога ще започнем да изпълняваме приоритетните дейности за качеството на питейната вода. Инвестира се в пречиствателни станции, могат да се, работят методи, да се разработят методи и инструменти за защитаване на водните източници. Много е важно да се дискутира прилагането, изпълняването на Дунавската стратегия. Следващият оратор. Благодаря. Моя въпрос също е свързан с стратегия, Дунавската стратегия. И Искаме значително подобряване на качеството на водата на река Дунав. Има ли план за това, за подобряване на качеството на водата от притоците? Така че водата в Дунав да бъде от по-добро качество. Има ли мерки, планове в съответните страни? отговор на министъра. Благодаря. Благодаря и за въпросите. Действително, те показват колко голямо значение отдавате вие на този въпрос, а също и, че ние не отделяме достатъчно внимание на него. Унгарското председателство, както казах, ще предложи заключения пред съвета и ще обърне внимание на проблеми като примерно екстремни е, явления. Също така се подготвяме и за е, предложението на Комисията за управление на водите. Говорихте за островите в Егейско море и проблемите там. Действително, Има подобни проблеми и в Барселона, и в Южна Италия. Там вода се снабдяват с цистерни дори се доставя. И в Барселона. В заключенията на съвета ще обърнем внимание на тези неща и се надяваме, че ще да вдъхновим комисията така, че когато се дискутира многогодишната финансова рамка, ще бъде отделено достатъчно внимание и съответно достатъчно средства на въпросите, свързани с управлението на водите. Въпросите на госпожа Тикала и на господин Рубик засягаха Дунав. Нека да ви кажа, че ние с гордост представихме плана за Дунавския район. Господин Хан направи това. И този план покрива и е, мерки за подобряване качеството на водата на притоците. Две страни членки бяха помолени да бъдат водещи в изпълнението на този план това е много важно. Осем страни плюс е, членки на Европейския съюз и 6 не членки са ангажирани с Дунавската стратегия и ние трябва да я обърнем специално внимание. Няма допълнителни средства, но мисля, че съществуващите проекти могат да бъдат модифицирани по такъв начин, че да се използват по-ефективно съществуващите средства. Страните членки не могат да работят сами, защото това е една дълга река, която свършва, свързва много страни. Има, разбира се, и моменти, които няма да бъдат няма да могат да бъдат изпълнени по време на унгарското председателство, но искаме поне да дадем тласък в работните групи, на срещите на ниво министри, а, да се надяваме и на съвета на по-общи работи и се надяваме да можем да изпълним съответните мерки за опазване на водните ресурси. Госпожо министър, дали може да отговорите на още един въпрос? Допълнителен въпрос от госпожа Блинкеви. Чуйте. Много се радвам, че имам е, въпрос да се занимая с въпроса зададен от е, Госпожа Блинкевичуйте, тук става дума за Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Действително, това е много важна конвенция, конвенция, която е отличен начин да се борим за правата на хората с увреждания. Искам да привлека вниманието на госпожа Блинкевичуйте върху факта, че ние многократно сме потвърждавали волята, е, политическата си воля за защита на правата на хората с увреждания и е, за предоставянето им е, на тези хора на равни условия за участие в живота на обществото, включително и когато се вземат решения. И така, през 2010 година бяха призвани. всички отговорни за формирането на политики, е, за формулирането на политики да включват и хора с увреждания в е, консултациите. Директивата се занимава и с въпроса за членството и участието в организации на работодатели и на служители – за да може да се постигне реално участие на хората с увреждания в процеса на вземане на решения. Комисията има нова стратегия за хората с увреждания, приета миналата есен, която представлява опит да се приложи конвенцията на ОНЕ. Унгарското председателство обмисля заключения, които ще подаде в съвета и се надяваме, че тези заключения ще бъдат приети през юни на Юнския съвет. Що се отнася до създаването на комисия по уврежданията, такова предложение не е постъпвало в съвета. Нека да припомня на депутатите, че съветът може да разглежда само предложения, които са били подадени от комисията. Въпреки, че винаги ще обръщаме внимание на желанията на парламента, но това са правилата. Госпожа ойте има думата първо и след това господин Коза. Благодаря, господин председател. Радвам се, че имам възможност да задам а, допълнителен въпрос. Благодаря, госпожо министър, за дадения отговор. През януари тази година форума на хората с увреждания организира конференция, на която присъства комисаря Редин, която заяви, че има държави членки, които не са съгласни с директивата на Европейския съюз за борбата с дискриминацията. Директива, която е основен акт в тази област. Унгария възнамерява ли да предприеме конкретни действия по осигуряване на приложението и преразглеждането на тази директива, за да може тя да влезе в сила действително? Köszönöm szépen a miniszterasszony válaszát. Szeretném biztatni a tanácsot. A... Благодаря много, госпожо министър, за дадения отговор. Искам да обърна внимание на съвета, че трябва да се обърне внимание на включването на хората с увреждания в процедурите по създаване на законодателство. Това е много важно и за Европейския парламент. Защото ние сме представителите на хората. Искам да поздравя председателството за това, че Тройката председателства се занимава с проблема на хората с увреждания. Възнамерявате ли да продължите да го правите? Това е моят въпрос. Благодаря много за допълнителния въпрос. По отношение на първия въпрос, зададен от госпожа Блинкеви, чуете. За директивата за борба с дискриминацията, мога да ви отговоря положително да. Това е въпрос, с който възнамеряваме да се занимаем. Ясно е, че е лесно да се дават обещания, а после, когато се стигне до законотворчество, нещата стават трудни. Това е, бе е, случай с тази директива, но възнамеряваме да се занимаем с нея. Ще се съсредоточим върху въпроса за хората с увреждания, който е елемент от тази директива. Възнамеряваме да посветим две заседания на съвета на този въпрос, като се надяваме най-малкото да напреднем по въпроса. И така няма да се борим е, да се завършат преговорите по цялата директива, но по не по въпроса за уврежданията ще се опитаме да приключим нещата. Няма да е лесно обаче, защото е, държавите членки всъщност е, се позовават на финансовите си затруднения. И това въжи и за моята държава членка, защото до този етап не сме успели да предоставим пълен достъп на хората с увреждания до всички държавни институции. Но ще се опитаме да продължим нататък. И както господин Коша винаги казва, не е тук въпроса само за хората с увреждания, а и за младите майки, и други хора, които обикновено не се разглеждат като хора с увреждания. Господин Коша, като председател на интергрупата по увреждания, има отлични контакти с комисията, сигурна съм, а не само с съвет и председателството. Нееднократно сме виждали, че в случаите, в които парламентът играе водещата роля, съветът и комисията се чувстват длъжни да последват парламента. Така че въпросите, повдигани от вас в парламента, ще станат част от предложенията на комисията. Помислете си най-малкото за стратегията за ромите. Комисията по граждански права и свободи прие доклада на госпожа Ярока за ромите и има много голяма вероятност е, основните му елементи да бъдат включени в предложението на комисията. Председателят, е, е, извинявайте, мислех, че сте приключи. Министъра, може би нямаме време за повече въпроси. Председателя, всъщност аз трябва да реша дали приключваме с въпросите, но е, исках просто да ви кажа, че господин Хунти задава допълнителен въпрос. Да, господин председател, е, не точно въпрос. Е, съвсем накратко. Исках просто да кажа следното. Има проблеми в парламентарния контрол. Три пъти съм в пленарна зала, три пъти се опитвам да задам въпрос на съвета и все не не стига времето. Дали няма начин бюрото да се занимае с този въпрос? Благодаря ви, господин председател. Не исках да удължавам заседанието и да настоявам да се разгледа моя въпрос. Председателят. Да, господин Хунтис, напълно съм съгласна с, наясно с вашето оплакване. Е, не бюрото се занимава с този въпрос, а председателския съвет, колкото и е странно да е това. И председателският съвет винаги се опитва да вкара твърде много точки с днев, в дневния ред, а после бюрото бива обвинявано. Оказва се, че аз съм този, който винаги трябва да обере